Комисия Върховен представител на Съюза за външни отношения и политика за сигурност. дава ми думата за ситуацията в Сирия. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че обсъдихме ситуацията в е, Сирия с оглед намиране на край на войната преди два месеца на 19 януари. Междувременно се случиха много неща. Благодаря ви за този дебат и за възможността всички ние да видим какви стъпки сме предприели, в каква посока вървим и какво предстои. Най-напред да кажа какво се е случило през последния месец и половина. Най-напред конференцията в Сирия Казвам, че това не е само конференция, на която Европейския съюз и държавите членки бях, дадоха две трети от е, подкрепата за Сирия и сирийците. Това беше начин да се прояви солидарността на международната общност, е, което дава и чувство на надежда за сирийците. Е, обещахме 3 милиарда за сирийците и вътрешно разселените лица и за хуманитарна помощ. Аз ще се върна на ролята на хуманитарната помощ след малко. От политическа гледна точка, от гледна точка на сигурността. Подготвихме обаче и два пакета. Единия за Йордания, другия за Ливан те включват не само финансова подкрепа, но и мерки за подпомагане на тези страни в усилията за интегриране на сирийските бежанци в, ситуа... в страните, в които са намерили обежище, за да се осигурят работни места, образование и общностите в Йордания и Ливан да могат да оказват и в бъдеще подобни дейности. Вторият кръг с преговори се проведе в Сирия. Веднага беше преустановен поради очевидни проблеми при първите разговори и последващи срещи на Международната група за подкрепа в Мюнхен. Там разговаряхме продължително заедно с Джон Кери, Лавров и други външени министри. Е, бяха представени около 20 е, страни както и Европейския съюз. Целта беше да видим дали преустановяването на разговорите в Женева се дължи на непреодолими трудности както вътрешно между сирийците, но така и в по-голяма регионална рамка, или пък би било възможно чрез Международната група за подкрепа да се премине напред и да се ускори процеса, в който всички ние сме инвестирали толкова много през последните месеци. В резултат на тази среща в Мюнхен бяха създадени две работни групи. Едната за начините за прекратяване на враждебните действия са председатели с Русия и САЩ там трябваше да се координират въпроси от военно естество, карти и други. Това е необходимо за влизането в сила на прекратяването на огъня и работна група за хуманитарна помощ, защото стана много ясно, че има нужда от втори кръг разговори в Женева. Те са обявени за три преследващи дни. За да се проведат тези разговори по в една различна атмосфера в сравнение с ситуацията в миналото, т.е. да се намали разликата, различията между разговорите, които води сирийците в Женева, от една страна и а, сирийци, които загиват в Сирия без достъп до хуманитарна помощ оказването на хуманитарна помощ, храна и лекарства на сирийци вътре в Сирия би създало условия за достоверен процес в Женева. И също така би отворило канали за политическа дискусия между различните партии. Както знаете, хум, и хуманитарната работна група, и хуманитарната група по прекратяване на враждебните действия свършиха доста работа. Трябва да кажа, и го казвам не само аз, но и специалният пратеник на ОНЕ Стефан Демистура и съпредседателите на работната група Руси Русия и САЩ смятат, че прекратяването на огъня се запазва в значителна степен, въпреки че в цяла Сирия има нарушения в различни части на страната. Цялостната оценка е, че прекратяването на огъня се запазва и че ситуацията на място е, се подобри значително в сравнение с всички предишни седмици от конфликта. Това означава, че за първи път от 5 години насам в много части на Сирия няма е, сериозни въоръжени действия, въпреки че, както казах, непрекъснато има нарушения, но е, мащабите и силата са многократно по-слаби. И по хуманитарната работна група успяхме през тези седмици да осигурим помощ чрез 180 е, камиона на 150 хиляди сирийци в различни части на страната и Европейския съюз работи заедно с е, ООН. Ще се върна на това малко по-късно. Целта е да достигнем до райони отвъд онези, до които до сега сме стигали. Както казах, Стафан Демистура обяви разговори, обяви, че разговорите ще се възобновят от утре. Не очакваме процесът да бъде лесен, тъкмо обратното но определено е положително това, че се създадаха условия за водене на преговори. Аз лично се среснах с хижаб в Париж преди няколко дни и обсъдихме не условията, които биват поставени за връщане в Женева по-скоро за това как регионалната общност и участниците успяват да създадат условия, за да бъдат разговорите съдържателни и значими. Нашето ясно послание в Европейския съюз и цялата международна общност е, че всички че цялата че представителите на международната общност трябва да проявят а, ангажимент а, и ние подкрепяме а, в а, трудния етап на преговорите. За първи път от 5 години насам има съчетание между прекратяване на огъня което се запазва въпреки е, нарушение и хуманитарна помощ, която се предоставя е, в засегнатите райони. Това съвсем не означава е, идеализирана картина, но в крайна сметка най-после се взимат стъпки в правилната посока. На първо място спомена координацията между САЩ и Русия, между военните, тясна координация е, за създаване и наблюдаване на прекратяването на огъня и е, усилия за намаляване на напрежението, което би могло да компрометира е, уязвимото примирие. Ролята на Европейския съюз. Той е част и от двете работни групи с различни роли. По работната група за прекратяване на огъня ние присъстваме заедно с други международни организации и присъстват наши военни експерти и работим също така по начините по които да се следи прекратяването на огъня. По хум, хуманитарната помощ нашата роля е много по-голяма, не просто защото ние сме добрите, които не участват в военната област, а защото в Сирия, в Близкия изток, ролята на Европейския съюз, това беше политическо решение, според мен правилно, не е ролята на военен участник. Някои членове са, но водещата роля е на двете основни страни, които имат военно присъствие е, и контрол върху военните дейности, които биха могли да доведат до преговори за прекратяване на огъня. Това не означава, че ние не участваме в тази много важна дейност с активното ни присъствие. Както казах, това може да се засили по хуманитарната помощ има ясна връзка между хуманитарната помощ и политическия процес, който трябва да започне отново. Последния път, когато се срещнахме, помня, че мнозина от вас споменаха потребността от план Маршал за Сирия. Имайки предвид средствата, които влагаме в Сирия и съседните страни, мога да кажа, че планът Маршал вече е започнал по много значим начин. Хуманитарните работни групи, в които играем водеща роля, заседават няколко пъти, успяха да доставят 180 камиона и достигнахме до 150 хиляди сирийци в градове като Мидамия, Алшан, Кула, Кафая, Табадани и други. Това не е изчерпателен списък. Ние е, работим е, за това да стигнем до цяла Сирия. Това е наш приоритет. Планът ни е да предоставим помощ на 1,7 милиона сирийци вътре в Сирия през първата четвърт от тази година да се осигури помощ за доставянето на хуманитарна помощ. Работим с агенциите на ОНЕ на място. Реактивирахме службата ЕХО в Дамаск и сред международните участници искам да кажа, че Европейския съюз е единственият, който се възприема като единственият заслужаващ доверие от всички страни. Ние имаме привилегирован достъп до много от събеседниците, които в последствие ще работят за допускане на хуманитарна помощ. Нашата основна роля в хуманитарната област води и до сериозна политическа до политическа работа. Нашата дейност е да създаваме възможности за цялостни и за цялостни преговори към мирен преход. Трябва да имаме предвид дори и, независимо от положителните стъпки през последните седмици, че във всеки един момент може да възникне нова ескалация, ситуацията се запазва напрегната, всеки ден чуваме тревожни новини и задочната война между регионалните и местни власти може да се превърне в пряка война това не бива никога да изпускаме е, внимание. Е, акцента трябва да бъде върху дипломатическите помощи, хуманитарната дейност и прекратяването на огъня и наблюдението му, имайки предвид опасността, че опасността нещата е, да се върнат назад, ако не полагаме непрекъснати усилия разговаряхме, аз разговарях през тези дни с всички партньори, приятели, събеседници, с такива, които не са приятели, вътре в Сирия, извън Сирия, в региона. Посланието беше същото. Участие в политическия процес, допускане на хуманитарен достъп и усилия за запазване на прекратяването на огъня. Вчера обсъдихме този въпрос с турските партньори и ако погледнете комюникето на съвета ще видите, че там се споменава необходимостта Турция и Европейския съюз да работят заедно, за да подобрят хуманитарната помощ във все повече зони в Сурия и това е общ ангажимент с Турция, което обсъдихме вчера. Всички трябва да направим каквото можем. Успяхме да създадем една възможност за съвместна работа и трябва да не я пропускаме на трите нива. Премирието, военната област и политическата област. И тук искам да използвам възможността да благодаря на Стефан да Мистура за отличната работа по координирането, която върши той. Редовно се срещаме всеки ден е, поддържаме връзка, извинете. И е, тези е, три аспекта на координация са много добър пример и за нашата работа заедно в други области. Виждаме, че дипломацията може да доведе до резултати. Знаем, че Даеш може да бъде победена и то може да, това може да стане само ако, а, чрез процес, който слага край на войната в Сирия, а, който гарантира преход в Дамаск и че отделните военизирани сили могат да се объединят, за да се борят срещу Даеш. Всичко това изисква изключително целенасочена работа, изисква а, постоянство. Работим с Съединените щати и след пет години война европейската дипломация започва да постига някои пробиви в страната а, и се надяваме нещата да не се върнат отново назад. Трябва да работим съвместно с всички, за да използваме тези нови възможности, да създадем една нова да помогнем за изграждането на една нова Сирия. Разбира се, е, онази Сирия, която бе унищожена през последните е, пет години е, и нейните красоти едва ли ще се върнат, но може да се изгради една нова страна, в която се действа демократично, в която няма конфликти между различните общности, в които всички различни сирийци са равноправни и равнопоставени граждани на една и съща страна. И е, с настояването, че Даш няма нищо общо нито с е, миналото на тази страна, нито трябва да има нещо общо с нейното бъдеще. Благодаря. Благодаря на заместник председателя Могарини. Сега политическите групи. Първо господин Преда от НП за минута и половина. Председател, госпожо върховен представител, аз е, не искам да настоявам на факта, че конфликта трае вече от 5 години, защото в действителност по време на този дългия период е, сирийците е, нямаха много поводи да се надяват и е, те не виждат това какво е, ще се случи в бъдеще. И по тази причина аз е, вярвам, че прекъсването на огъня, което влезе в сила на 27 февруари, е изключително важен елемент и също така поради факта, че е, е, дава възможност за достъп на хуманитарна помощ за сирийското население, което наистина е в много тежко положение. Аз си спомням, че вие, когато дойдохте в нашата комисия, имаше подобна дискусия. Прекъсването на огъня е важно, защото дава надежда, лъч надежда и ние бихме могли да се хванем за тази надежда в политическата криза. Разбира се, съжаляваме за жертвите, обаче е, има прекъсване на огъня, то се спазва и трябва да използваме тази възможност, за да направим една наистина надежна политическа промяна. Разбира се, това не означава веднага избори, както искат Асад и Путин. Ние трябва да концентрираме усилията си върху мирния процес и в този момент аз мисля, че бихме могли да следваме този път, който е по-стабилен, отколкото избори. Демократи, per due minuti. Prego, Victor. Grazie, Господин Бащинаро, социалисти и демократи, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител, уважаеми колеги, нека първо да поздравя върховния представител за тази изключително важна инициатива и за изключително мъдрия начин, по който координира действията на Европа и други важни международни сили, действащи в региона, за да може да се преодолеят конфликтите. Тези последни 10 дни бяха изключително вълнуващи за сирийците, вземайки предвид последните 5 години. Това е възможността да се достигне до мир в тази страна. И няма альтернатива на политическото решение. Необходима е силна политическа воля, необходима е посветена работа, за да се постигнат резултати. Така международната общност ще се съсредоточи върху най-важното борбата срещу ДЕЩ и всички останали терористични групи, за да може те да не разпространяват повече война и страдания в този район, да се помогне на гражданите на Сирия да останат спокойно в домовете си и да не им се налага да рискуват живота си, за да се доберат до Европа или до други страни. Международните преговори са изключително важни и трябва да се работи изключително внимателно и умерено и насърчаваме да, да бъде заклемено всяко да, едно враждебно действие срещу умерената опозиция. Намалението на враждебните действия позволява и повече хуманитарна помощ да достигне до хората в нужда. Това трябва да продължи и сирийското правителство трябва да сътрудничи повече за предоставяне на такава помощ. Защото ако преговорите не постигнат резултати, хуманитарната криза ще продължи. Това са множество различни конфликти в Сирия и в тях участват различни действащи лица. Е, Турция и Русия трябва да спазват е, целите на резолюция 2254 на ОНЕ и да, намерят всичко, да направят всичко възможно да се намери решение за Сирия. Господин Танък, е, една минута. Прекратяването на огъня е договорено в Мюнхен, дава възможност международната общност да спази мирните споразумения. Това е важна стъпка напред и там се създава основа за трайно споразумение и управление, представляващо всички сирийци. Прекратяването на бруталната задочна война зависи от руските намеси. Ние споделяме целта на Русия за премахване на ИДИЛ, но Русия трябва да спази своите задължения и да избягва допълнителни провокации, като прекрати всички нападения срещу всички умерено опозиционни сили и да, по този начин да се избегне допълнителен беженски поток, с който да накаже Европа и канцлера Меркел за санкциите. Наблюдението на поведението на Русия ще се следи внимателно, само ако поведението на тази страна е отговорно, може да се възстанови мира в тази страна. Госпожа Шаке за, от името на АОДЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо Върховен представител, усилията за преодоляване на враждебните действия в Сирия трябва да бъдат подкрепени, но не трябва да приемем всяко едно възможно решение. Условията там а, са доста нестабилни. Изключително голямо е страданието на хората. Твърде много хора гладуват и сирийците заслужават по-силна подкрепа от нас. Трябва да засилим своята лидерска позиция в преговорите. Ако бяхме разработили по-рано една силна обща стратегия за Сирия, щяхме да сме постигнали резултати по-рано, а не сега да се сблъскваме с тежките последици на липсата на действие. В Сирия Европейския съюз предоставя подслон на много граждани на Сирия, избягали от войната. Трябва да се направи всичко възможно да се спре източника на това страдание. Русия се намесва там, където имаше вакуум на лидерство, използвайки е, насилие и бомбардирайки болници и цивилни граждани. Този тип поведение на Русията, на Путин, трябва да бъде наказано с европейски санкции. Имам няколко кратки въпроса. След като разбрахме, че продължаването на преговорите е забавено и няма да започне утре, а ще започне в понеделник, става все по-важно да се наблюдава внимателно и примирието и неговото спазване и хуманитарните усилия. Споменахте пакетите за Ливан и Йордания. Достатъчни ли са те? Доста се притеснявам за положението в Ливан. Много а, усилия отиват в подкрепа на Турция, но не можем да позволим на Ливан да се срине под а, натиска на а, бежанците, така че трябва да а, се настои Русия да спре да подкрепя бруталния режим на Асад. Благодаря, господин Матиас, от името на Обединената левица. Госпожа Матиас. Благодаря, госпожо Могерини. Ние наистина се намираме в една различна фаза. Това е прекъсване на огъня, обаче то е твърде кратко и все още мога да кажа, че проблемите са комплексни. Трябва да имаме време, за да имаме възможност е, да е, се намесим. Е, Саудитска Арабия те поставят по-скоро неприемливи условия и може би по тази причина преговорите се провалиха. Те изключват, например, преговори и участие на сирийските кюрди. Аз искам да припомня позицията на господин Мисура, която е много по-резонна. Ние търсим решение за Сирия и всяко решение ще зависи от сирийския народ. Искам да попитам госпожа Могерини, кога Европейския съюз ще има една автономна позиция, която не зависи от САЩ, от Саудитска Арабия и която не зависи също от е, останалите страни, която да зависи само от е, интереса на сирийския народ, защото иначе преговорите ще се провалят. Госпожа Белер, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Наистина това прекъсване на огъня е твърде крехко и се надяваме да има добро развитие. Много важно ще бъде за мирните преговори те да бъдат инклюзивни, да бъдат включващи, да включват всички групи от населението, включително и кюрдите. При досегашната подготовка на мирните преговори, жени също от опозицията играха ролята само на статисти. Днес искам да припомня за Международния ден на жената и да насоча вниманието към жените, които са изложени не само на терора на режима на Асад, но и този на джихадистските групи. Е, журналистката Сарна Енхайм от е, Алепо постави паметник на тези жени с филма бунтовничките. Става дума за а, е, жени, които работят като санитари и които организират взаимопомощ за жени. Искам да припомня и за многото жени, които платиха смелостта си с живота си. Например, а, за Луквия Хасан от а, кюртското мълцинство, която а, направи репортаж за рака и беше убита. Аз искам да припомня също, че жените трябва да бъдат включени в политическия процес и предвид безбройните престъпления, които се извършват в Сирия спрямо е, жени, мъже и деца, позицията на Европейския съюз трябва да бъде ясна и решителна. Траен мир може да има в Сирия едва тогава, когато отговорните за тези престъпления бъдат привлечени под отговорност. Благодаря. Благодаря, господин Касталдо от групата Европа, свобода и пряка демокрация. Минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Виждаме, че прекратяването на огъня се запазва и дори бунтовниците спазват това прекратяване на огъня. Много е положително взаимодействието между Русия и и САЩ. По-големия проблем е поведението на други, имам предвид Турция и Саудитска Арабия. Всъщност турският дневен ред не съответства много на нашата външна политика, имайки предвид целта им за пряк контрол върху кюрдите и готовността да бомбардират, да бомбардират кюрдските милици, които се борят срещу Даеш. Малко са усилията за блокиране на тайната, тайния трафик на петрол, който е източник на финансиране на Даеш. Е, опасността пред споразумението с Турция, допълнителни 3 милиарда допълнителни отстъпки, е, може да се възприеме като признак на слабост, е, тъй като не сме в състояние да се справим с проблемите. Е, и всъщност ние отминаваме с мълчание от това, това което се случва в Турция мисля, че трябва да. Европейския съюз трябва да играе важна роля не само за хуманитарната помощ, но и за една пътна карта за политически процес. Нашите основни съюзници трябва да бъдат част от решението не на проблема. Трябва да настояваме много активно в тази насока. Благодаря господин Шафхаузер за една минута от името на групата Европа, нациите и свободата. Позволете ми да направя два коментара, госпожо Върховен представител. Първият коментар се отнася до Турция. Това е страна, която е срещу демокрацията. Ние видяхме последните събития, които подкрепят е, ислямизма. Целия свят е, признава, че тази страна е против е, международното право в Ирак, в Сирия. И също така Турция подкрепя организираната престъпност. А вие искате да подложите Европа, може би това е интереса на Германия или на една канцлерка, която предаде своя народ и Европа, и искате да сключите договор с страна, която в нито един от случаите не отговаря на европейските критерии. Намирате ли това за нормално? Не смятате ли, че това е лошо за Европа? И е, второ, нашият морализъм. Той се провали е, под силата на истината и реалността. Този морализъм беше морализмът на е, подчинението на САЩ на тези, които плащат Катар, Саудитска Арабия или на други шантажиращи страни. В този случай ние трябва да имаме една роля като че ли на палачо и това е цената, която плащаме. Онореволе Корвин Мике, нон изкрит. Господин Корвин Мике, една минута. Госпожа Могерини, няколко а, думи, а, в които е изразя, изразена истината. А, Русия се намеси в Сирия и благодарение на Русия има а, премирие. Надяваме се, а, че а, всички са се извлекли от това полука. А, всички разбират какво значи до какво води е свалянето на диктатори в страни като Сирия и Ирак. Само един диктатор може да владее положение в страна като тези. И ако се опитвате да въвеждате демокрация в една такава страна, това е пълен абсурд. Разговарях с представители на кюрци, кюрдите, казах им, че трябва да се разберат с Асад. Те казаха не. Е, отидох в Дамаск, казах на властите, трябва да говорите с кюрдите, те казаха не. Сега обаче има разговори между кюрдите и властта. Трябва да се направи всичко възможно, като примири да не бъде е, унищожено. Благодаря. И слушахме политическите групи и сега преминаваме към е, разискванията. Госпожа Габриел за една минута. Благодаря господин председател, госпожо върховен представител. Да, в Сирия има напредък прекратяване на враждебните действия са стъпка напред, но ситуацията остава крехка. Както казахте и вие, трябва да се мобилизираме. Два коментара, един въпрос. Първо, на 8 март, Международен ден на жената, специалният пратеник на Съветския съюз, на Европейския съюз каза, че жените имат право да осигурят своето участие в мирния процес. Знаем, че е задължително диалогът между сирийците да включва максимално всички. Ако прякото военно участие на Европейския съюз е изключено в плана на политическите преговори, това трябва да бъде нашата сила в Сирия, както и в Близки изток Европейския съюз трябва да има амбицията да бъде балансираща сила и благодарим ви, госпожо Върховен представител, за усилията. Нашата сила трябва да бъде в прогнозът обща ни амбиция, воден провеждането на избори, как да предвидим всички възможности за провеждане на избори си, имайки предвид колко хора са разселени. Госпожо Габриел, има въпрос към вас от е, господин Сани. Приемате ли? Благодаря. Гос... Госпожо депутат, вие очертахте ситуацията много правилно, но искам да отида малко по-далеч в своя въпрос. Смятате ли, че страните в Сирия и Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз те ли носят? Те носят отговорност. Русия носи ли отговорност? Руските бомбардировки водят до повече бежанци от когато и да било. Как смятате, че Русия може да участва в този процес? Благодаря, заповядайте. Аз мисля, че в тази ситуация ние трябва да си припомним посланието на върховния представител. Ситуацията може да се влуши. Затова нека да бъдем предпазливи когато правим обвинения. В Сирия всички заедно, цялата международна общност трябва да положат усилия за траен мир и стабилност. Това е моят отговор, това е моят отговор за вас. Господин Холит за две минути. Благодаря много, госпожо председател. Твърде често, когато говорим за Сирия тук, е, всъщност сме е направо отчаяни. Преди две седмици бе казано, примирието няма да се задържи и хуманитарната помощ няма да достигне до хората, които имат нужда от нея. Но благодарение на усилията в страната, тези скептични мнения се, е, стана ясно, че са грешни и е, са спаднали е, е, случаите на враждебни действия с 90%. Върховният представител и трябва да получи пълната подкрепа на Европейския парламент, за да използва международното сътрудничество, което е изградено в момента, за да може да се направи всичко възможно. Временното преминирие да доведе до постоянен мир трябва да се има предвид да се имат предвид страдащите в Сирия и трябва да им се извинят онези, които подхождат евроскептично, за да печелят политически дивиденти в моята родна страна във връзка с членството в Европейския съюз. Борис Джонсън, например, е един от тях, който той заяви, а, че страданието към сирийските беженци е повод за възмущение и за лидера на ЮКИП, който заяви, че Даеш използва обежището, за да доведе свои защитници на европейска територия. Тези хора заслужават нашето възмущение, защото е необходимо истинско човешко състрадание към сирийците, за да се сложи край на тази криза. И европейските усилия трябва да са съвместни. Нито една страна от Европейския съюз не може сама да се справи с трагедията на беженците и сама да постигне мир в тази страна. Господин... Има въпрос към вас с, с, с синя карта. Въпросът е от господин Нотал. Може би господин Хай знае нещо, което ние не знаем, но с казаното от него той а, е, изразява несъгласие с а, е, господин Тимерманс, така ли? В крайна сметка господин Тимерманс заяви, че по-голямата част от беженците, идвайки идващи в Европа, не са от Сирия. Освен това, официалните цифри е, за обежището в Великобритания показват, че по-голямата част от беженците в Великобритания, които са искали е, обежище е, са били от Еритрея, а не от Сирия. Така че вие всъщност играете политически игрички. С, е, и така противоречите на господин Тимърманс и на статистиката, така ли? Господин Хавец, заповядайте. Дали Европейската комисия или Върховния комисариат на ОНЕ за беженците всички казват, че основната страна на происход на повечето беженци, идващи в Европейския съюз, от Сирия. Това са хора, бягащи от една 6 годишна изключително кървава гражданска война и Европейския съюз трябва да продължи и да допринася международната дипломация, за да се постигне мир и разрешаване на конфликта и отхвърляме всички аргументи против това. Благодаря. Госпожа Фотига. Thank you. A partial ceasefire, it was the best частично прекратяване на огъня. Това е най-добрата, най-доброто определение на това, което се случва. Искам да спомена резултатите. Засили се ролята на Асад, засили се ролята на Русия и Иран започна да играе роля в региона. Други резултат, няма други по-отчетливи резултати, за съжаление. И ИДИЛ ще продължи да оперира отвъд националните граници. И не сме чули, че организацията е прекратила своите жестокости. Благодаря има въпрос с синя карта за вас от господина Францулика. Приемате ли? Приемам. Както споменахте, ви споменахте жестокостите. Не смятате ли, че Европейският съюз с двамата си представители Света на сигурност, Обединеното кралство и Франция, трябва да е, предложи идеята за международен съд, така че представителите на ИДИЛ да могат да бъдат подведени под отговорност за извършените от тях жестокости. Да, благодаря, уважаеми колега, споделям вашето мнение. Сега думата има господин Остравичус за една минута. Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, колеги. Пет години бездействие и объркване ни доведаха до сегашния момент ситуация, в която се приема прекратяване на огъня при всякакви условия. Спечели Путин, той не спря руските граждани да се присъединят към ИДИ, бомбардира болници и училища, нарочно засила беженските потоци, подпомага радикалните потоци. Нека да бъдем откровени Москва получи много добър и чудесен урок на нашите на нашите твърдения, че няма военно решение с кризата в Сирия, се оказва, че има. Въпросът е каква е цената на прекратяването на огъня и а, на чий гръб. Господин Кузо Перму, за една минута. Господин председател, госпожо върховен представител, наистина добра новина е спирането на вражеското отношение, обаче това, което ние желаем всъщност е политическо споразумение с гаранции за сирийската държава и тези гаранции да не бъдат нарушавани, както в миналото ние подкрепихме господин Демискуле, обаче преди 2-3 години също така и някои граждани взеха отношение че е, Ал-Кайда и Ал-Нустра е, се чувстват добре. Сега обаче малко се промениха условията и Европейският съюз трябва да играе независима роля. И ние казваме това на нашите съюзници, в кавички Турция и Саудитска Арабия. Те трябва да спрат финансирането и Турция не трябва да прекъсва прекратяването на огъня. Опозицията и правителството и тези, които не са терористи, трябва да се съберат на маста за преговори. Господин Смит за една минута. Благодаря, госпожа председател. Госпожо Магрин, благодаря за представянето на ситуацията в Сирия. Бяхте изключително скромна за вашата лична роля, за своята лична роля и за това, което вие направихте за постигнатото в Сирия. Европейския съюз не праща танкове и бомби а, и слава Богу, но а, успяваме да направим много, за да насърчим диалога и аз подкрепям позицията на госп... изразена от господин Хауит и от името на своята партия, а, Шотландската националистическа партия. Вие сте права, има възможност да се постигнат добри резултати. Трябва да се подчерта подкрепата за Ливан и Йордания. Това са едни крехки държави, които имат нужда от пълната ни подкрепа. Също друг важен въпрос е отчетността. Не може да има мир без да бъдат подведени под отговорност всички отговорни за конфликта. Радвам се, че се е, откри наново е, службата на е, бюрото на Европейската служба за хуманитарна помощ в Дамаск, но какво се прави, за да има действително подвеждане под отговорност? Това е важно за крайното решаване. Благодаря. Господин Натал, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Както знаем, Сирия е най-сериозният проблем, пред който е изправен света днес. Видяхме колко е злокобна ислямска държава. Свидетели сме на обезглавявания, хора биват хвърлени от покрива за това, че са хомосексуалисти, ако не е ако не загинат, ги добиват с ритници на земята. Но да не забравим, през 2013 година всички западни политици, това число и Джон Макен, и външнополитическият ни е, гений Ги Върховстат трябва, казваха, че трябва да въоръжаваме бунтовниците. А, е, аз искам да знам, госпожо Могерини, следното, защо продължаваме да не правим нищо за Саудитска Арабия и защо продължаваме да даваме пари на Турция и да каним Турция да се присъедини към Европейския съюз, след като те финансират тероризма. Господин Обермайер за една минута. Благодаря, господин председател. Европейският съюз сега се опитва с милиарди да плати благоразположението на Турция и това е огромна заблуда. Турция нито в политическо, нито в военно отношение, нито в религиозно отношение е желаният партньор в сирийския мирен процес. Е, движението за независимост е, на кюрдите беше е, потушавано от Турция в граничните райони с много голяма жестокост и при нарушение на международното право Турция започва да обстрайва сирийска територия. Вашингтон изпрати протестна нота в Анкара и поиска веднага да се спрат тези нападения. Обаче къде остава реакцията на Европейския съюз? Вместо да се опрекне е, режимът на Ердоган е, поради е, подтискване на малцинствата, тук е, ние продължаваме да задълбочаваме отношенията си. Дами и господа, това е лицемерно, това е погрешно и със сигурност не е пътя за мир в Сирия. Милиан Мон, пер минуто. Господин Милан Мон, една минута. Господин председател, прекъсването на огъня в Сирия ще бъде е, засилено от е, разговорите в Женева. Насилието обаче намаля значително и това са добри новини. Естествено, не е решение това за конфликта. Ние трябва да се погрижим при следващите разговори и преговори да се намери политическо решение съгласно критериите, които бяха установени в Женева 2012 година и резолюцията на ОНЕ Политическата воля ако тя липсва, е Исламска държава и други групировки е, само ще спечелят от това. Ние се намираме в е, сложна ситуация. Приветствам компромиса, приветствам подкрепата на разговорите в Генф от госпожа Женева от госпожа Могерини, обаче ние знаем, че е необходимо засегнатите страни в Сирия и международните фактори да направят необходимото, за да може конфликтът в Сирия да намери най-сетне решение и това решение да бъде стабилно след 5 години конфликт. Ана Гомес. 2 милиона Civil, pela guerra sectária e por procuração entre a Arábia Опозицията срещу Асад се превърна в а, гражданска война, в задочна война в района. Турция да подкрепа а, на а, някои от връждуващите групировки там. А, намесват се други държави. Всичко това става на прага на Европа от източната и страна Русия се меси, Европейския съюз е просто обезпокоен. Европейските лидери не успяха да координират добър стратег... добра стратегическа реакция до тук и нашата политика до тук е такава, че не предотвратяваме действията, които водят до влушаване на враждебните действия там и до все повече беженци а, от страната. Хиляди беженци се опитват да избягат в Европа, а ние изреждаме а, все повече причини а, да бездействаме, нещо, което води до а, още по-голямо процъфтяване на туризма. Не може да продължим със същата политика, така не могат да се а, опазят и външните граници. Бъженците идват в Турция и така. Госпожа Могерини, добре е, че има намаляване на враждебните действия. Добре, че има примирие, но а, ни е необходима Европа, а, която проявява и солидарност, и политическа лидерска воля. Защото това, което бе договорено вчера с Турция, не ни дава възможности да решим проблема. Благодаря, господин Белдер. Една минута. Meneer de voorzitter, mevrouw благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Върховен представител, в уводните си думи говорихте за турските си партньори. Междувременно бяхме свидетели на редица промени, които според мен са обезпокоителни. Каква роля се пада според вас на Турция в региона, както и по отношение на случващото се в Сирия? На турска територия на два пъти бяхме свидетели на разполагането на въоръжение. Бяха извършени и нападения върху части на кюрдите. Става дума за турски джихад. Гръцките власти установиха, че турски кораб с въоръжение на борда се движи към Ливан. Според мен Турция по-скоро е част от проблема, а не от решението му. Господин Вайгъл, за една минута. Президенте, спощована госпа Могерини. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Могерини, след няколко години най-накрая има опити от части да бъде разрешена тази хуманитарна криза по политически път, което да доведе до край на войната в Сирия. Хуманитарното бедствие е резултат на лоша политика, включително и от наша страна. Сирия е много сложна държава и ние не се дохме сметка до къде може да доведе ескалацията на положението. Но има поне три положителните елементи, които трябва да отбележим. Времето прекратяване на огъня, споразумението между Турция и Русия и включването и започването на преговори, в които да участват и Русия, и Асад. Твърдит се, че не сме изправени пред нова студена война, но съгласно чувството от други колеги, които не се съсредоточават върху Сирия, но които се опитват да, да влязат в спор с Путин, мога да им кажа, че това е напълно ненужно в момента. Изправени сме пред студена война и може би би било добре в Европа да се замислим какво ще се случи след като приключи войната в Сирия. Ще трябва да започне е, процес на възстановяване. Антонио Панцер има думата. Благодаря, господин председател. Обеден съм, че в Сирия въпреки че примирието не е много стабилно, Разкрихме прекрасни шансове за Европейския съюз. След пет години военни действия това временно примирие ни дава възможност за предоставянето на хуманитарна помощ в много по-голям мащаб. Дава ни възможност да поставим началото на един политически процес, който да допринесе за преодоляването на предразсъдъците, да даде възможност на Сирия да определя сама бъдещето си. През изминалите месеци Европейският съюз работи много усилено и ефикасно на ниво ООН. Сега е настъпил моментът да покажем, че сме водещ фактор в процеса. Сега е моментът да поемем хуманитарната си отговорност. Трябва да изтъкнем също така, че Европейският съюз е най-големият донор в региона с над 5 милиарда под формата на хуманитарна помощ. Трябва да работим за изграждането на мостове между международните, регионалните и местните действащи лица. Както заявихте съвсем правилно, в Сирия има реална необходимост от европейско политическо присъствие в контекст, в който доверието към нас наистина може да окаже реално въздействие. Трябва да се възползваме от тази възможност, тъй като тя е източник на надежда за сирийците. Мирният план за Сирия трябва да прерасне в регионален такъв. Европейският съюз трябва да изиграе своята роля, така както я изиграхме и по отношение на иранския въпрос. Европейският съюз трябва изцяло да промени посоката на външната си политика. Трябва да се обърнем на 180 градуса. Трябва да действаме категорично и съгласувано. Ако искаме Европейският съюз да изиграе решаваща роля, трябва да надделеем националните егоизми, да надраснем позициите на отделни държави членки и да започнем да започнем да работим заедно в името на мирния процес. Председателят, въпрос към вас, господин Панцери, ще отговорите ли? Не. Преминаваме към следващия оратор, господин Петровски. Война в от 5 и милиона Благодаря ви, господин председател. Войната в Сирия вече продължава 5 години и загинаха много хора. Затова се радваме, че вече има, заражда се някакво споразумение и ние проявяваме голям интерес от стабилизиране на региона, тъй като това е ключа към решаване на миграционната криза за Европейския съюз. Траен мир в Сирия би означавало да преустанови да престанат убийствата на цивилни граждани и прекратяване на потока на емигранти и възможност тези, които са тук, да се върнат. Много сме разтревожени от факта, че 135 души неодавна загинаха и повече от 150 са загинали в района, контролиран от армията. Именно затова Европейския съюз трябва да продължи хуманитарната си дейност. Една минутка имате. Благодаря. В този случай имаме провокация на на ситуация на колапс в Сирия. Провокирахме войната. Няма решение на съществуващите проблеми. Има неща, които на никого не харесват, но са реалност. Днес тези, които причиниха войната, е, всъщност дават и гаранция за е, е, християните, за средната класа в Сирия, които се конфронтират с лахавитите, И е, така да се каже, е, съюзниците на Запада. Абсолютно необходимо е да се постигне процес на мир, умиротворяване защото е, е, руската е, интервенция ли причини това? пет години на война завършва с сега на престрелки. Сега, разбира се, има интервенция на Русия, но не от тези пет години. Така че имаме активно присъствие от страна на Европа и е, трябва да се борим активно срещу тероризма, нещо, което не правим. Две минути за Кан. Моля, включете си микрофон. <laughs> Господин председател, стотици сирийци из страната се възползват от времето прекратяване на органа, за да подновят а, своите демократични протести в, срещу режимът на Асад. Това ни припомня как започна ця, ця, целият бунт през есента на 2011 година. Но това може да доведе само до възстановяване на военните действия от встъпването в сила на времето прекратяване на огъня бяха убити 150 души в региона под, под контрол на военните сили, с които 32 цивилни. Трябва да се премине към цялостно прекратяване на огъня и да започне на процес на преговори за постигане на мир. Този, този процес на преговори трябва да бъде ръководен от сирийските сили и международната общност трябва да съдейства добронамерено. Русия и Иран трябва да окажат натиск върху своите съюзни групи в страната да спазват примирието. Трябва да действаме на всички фронтове хуманитарен, и военен и всяко хуманитарно облечение за страната е добре дошло. Ето защо трябва да бъде осигурен пълен достъп на хуманитарната помощ из цялата страна страна. Международната общност трябва да бъде по-смела в своите действия. Няма да имаме втори подобен шанс. 2016 година трябва да бъде страната, в който да свършат кръвополитите в страната. Наш морален дълг е да се преборим с ислямска държава. Ето защо трябва с всички сили да, да подкрепим сирийският мирен процес, който да доведе до избиране на едно правителство, което да представлява целия сирийски народ. Благодаря ви. Има синя карта от името на господин Буанано. Приемате ли я? Bene. Не. Председателя. Добре, продължаваме. Господин Шкрипек за една минута. Господин председател, госпожо коми... комисар, уважаеми колеги. Госпожо Върховен представител, благодаря ви за изложението. Всички сме наясно, че сега е настъпил моментът за мир в Сирия. Затова се радвам, че делегацията на християните в Сирия ще бъде добавена към преговарящия екип по време на мирните преговори. Вече от много време насам призовавам за това. Хората от региона, където живеят християните, живеят в мир, но мирът там е изложен на опасност не само от страна на Даиш, но и на други действащи лица. Ако Турция в момента не си свърши работата, ще сме свидетели на още по-голям миграционен поток. Регионалното правителство на кюрдите трябва да сложи край на всички ограничения. Затова ви призовавам да положите всички дипломатически усилия за това. При разговорите с дипломатически политическите си партньори. Трябва да започнем преговори и за предоставянето на хуманитарна помощ на този регион, тъй като той е от ключово значение за стабилността. Председателят. Синя карта за вас, господин Шкрипек. Ще отговорите ли на въпроса? Имате думата, за да зададете въпроса си. Пане дотаз, аз съм се гласил. Господин председател, Исках да взема думата по време на спонтанните изказвания. Не искам да се изказвам сега. Извинявайте. Председателят господин Пашко за една минута. Господин председател, госпожо върховен представител, гражданската война в Сирия има много последици за Европейския съюз. Кризата с беженците, отрицателното въздействие, сложни отношения с Русия с потенциал за ескалиране Двете споразумения за прекратяване на огъня все още не успяха, не са до сега успели да е, преустановят войната между режима и опозицията. Това е защото няма споразумение между е, наместващите се страни, регионални и извънрегионални, за бъдещето на режима на Асад и има е, борещи се фракции. Е, би трябвало да има един, едно действително прекратяване на огъня, мотивирано от хуманитарната ситуация. Така че е, от простото към по-сложното и от е, хуманитарното към политическото ниво би трябвало да е паролата за решаване на този важен конфликт на прага на Европа. И последния, господин Лица, на минутка. Уважаеми господин председател, госпожо върховен представител, Обявявам се за настоящото примирие, което до голяма степен се спазва от страните в конфликта. На следващ етап трябва да започнат разговорите в Женева, след които да се установи в дългосрочен план траен мир. Едновременно с това, извършените военни престъпления трябва да бъдат обект на производство пред Международния наказателен съд. Приветствам създаването на Комисия за справедливост и подотчетност. Нейното създаване се подкрепя от Германия Германия и Съединените щати и Европейския съюз. Задачата на тази комисия е да събира доказателства за извършени в Сирия военни престъпления. Към момента тя вече е събрала достатъчно такива доказателства. Те са достатъчни за да бъде подведен под отговорност Асад. Ако срещу него бъде предявено обвинение, не се знае обаче кой ще е компетентният съд. Не се знае дали не трябва да бъде създаден нов съд трябва по време на преговорите в Женева да бъде взето предвид това. Международното право трябва да е в основата на външнополитическите инструменти на Европейския съюз. Диктаторите трябва да знаят, че ако нарушават правата на човека, на гражданите си, ще заплатят висока цена. Европейският съюз трябва системно да призовава трети страни да сезират Международния наказателен съд. Председателят, господин Лиц, въпрос към вас от господин Бонанно. Ще отговорите ли? Не, преминаваме към спонтанните изказвания. Можем да дадем думата само по на един представител на политическа група. Ще се изкажете в последователността, в която сте се записали за изказване. Господин Шогор. Благодаря ви. Сирия е на ръба на пълната разруха. Милиони души са принудени да напуснат домовете си, а изглежда края на войната никак не е близо. Изглежда всъщност, че все повече се отдалечаваме от възможността за постигане на мир. Ако някой от връщуващите страни има военна надмощие, ще има възможност за ребалансиране на положението. Но гледайки от позицията на Европа, виждаме само милионите сирийци, които идват на наша територия и как постепенно надеждата те един ден да се върнат в страната изчезва се повече и повече. И ако тази надежда изчезна, наистина няма никакво значение кой ще спечели войната в Сирия. също така днес на Международния ден на жените бих искал искал да отдам заслуженото на всички жени, които се опитват да спасят себе си и семействата си в Сирия и Ирак. Благодаря ви за Сирия. Там имаше и западни сили, и турски, и саудитски, които подкрепят ислямска държава но радикалният сунитски ислям беше вкаран в борба с шиитите на Асад. Ситуацията в Сирия е наистина драматична. Трябва да премахнем ислямска държава, трябва ни мир, но а, ние продължаваме да а, приемаме хиляди беженци в Гърция, госпожа Могерини, 40 хиляди има сега е, ще станат 125 000 до края на годината. Какво да кажем за Скопия, Албания? Те затвориха граници. Господин Банки Мун каза, че това е незаконно, което нарушава и нарушава международното законодателство. А вие, вие сте е, върховен представител на Европейския съюз. Какво ще направите по въпроса? Ще предприемете ли мерки да се отворят границите, защото е незаконно? Не може да а, затворим хиляди бежанци в Гърция. Не може Гърция да се превърне в държава обежище. имате думата, Яков Чеич. Благодаря, господин председател. Нестабилното примирие, сключено в Сирия, при всички положения е по-добрият вариант и е за предпочитане пред войната. Трябва да надградим над този процес. Радвам се, че участвате, госпожо Върховен представител. Радвам се, че Съединените щати и Русия успяха да се договорят, но бъдещето ни не бива да е в техни ръце. Бъдещето на сирийците не бива да е в ръцете на САЩ и Русия. Те трябва да поемат отговорността за своето бъдеще. Онези, които носят отговорност за положението в Сирия, са предимно Даиш и терористските групировки, които показаха, че са готови на всякакви зверства. На нас се пада задачата да ги подведем под отговорност. Всички останали решения трябва да бъдат взети от сирийците. Ако искаме да създадем международен съд, за Сирия, то нека го направим. Но при всички положения трябва да оставим на сирийците да вземат решение за страната си. Господине Питедеос. Благодаря ви, господин председател. Премирието в Сирия е първото положително послание в страната от началото на гражданската война. Появява се луч надежда да сложим край на недопустимото положение в страната. Съгласно някои сведения, Проблемът в момента е свързан с преговорите, които се водят в Женева, защото важни участници липсват от тези преговори. Трябва да се възползваме от настоящата възможност и да изиграем нашата роля на световната сцена. Нека да си го кажем честно, ако Русия не се беше намесила, Сирия чисто и просто щеше да бъде завладяна от Даеш това ще да се превърне в една държава, която е напълно против Запада. Господин Буонано. Господин Ферейра. Obrigado, президент Presidente. Seria bom se este Би било добре, това, това кратко прекратяване на огъня може да а, бъде края на а, този ужас вече пет чухме за съюз между ястребите за, за въоръжено ескалиране. Но какво става на терен? Това кратко прекратяване на огъня може да доведе до а, драматични последици. Например, военно сътрудничество между а, сирийското правителство Хизбола, ирански и а, руски съюзници. Не забравяйте, че някои от а, Другите групи са заплащани от САЩ, така че да се е, случи, да се състои една голяма война. Това е като че ли Европейския съюз е замерен с камъни направо в лицето ние не трябва да дестабилизираме това, което прави, правят другите в Сирия. Вчера, вчерашната среща на върха беше срамна сирийските, сирийските граждани трябва да могат да е, определят бъдещето си. Благодаря ви. Господин Бухнер, благодаря ви, госпожо Върховен представител, за важното ви изложение. Благодаря ви и за проявената от ваша страна голяма ангажираност по време на мирните преговори. Благодаря ви и за това, че се предоставя повече хуманитарна помощ. При все постигнатото до тук, комисията все още не предприема достатъчно. Докато хората по беженските лагери продължават да гладуват и студуват, ще трябва и да инвестираме повече средства. Това въжи както за Европейския съюз, така и за комисията. Не бива да финансираме Турция, за да изгражда тя стени, за да се защитава от беженците. Не би ли било по-смислено да предоставим тези средства на беженските лагери, така че пребиваващите там хора да нямат основание да ги напускат. Призовавам ви горещо да работите за това да се задоволят поне основните, най-неотложни потребности на хората в беженските лагери. Председателят. Благодаря. Давам думата на заместник-председателя на комисията, госпожа Могирини. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала искрено да ви кажа, че понякога оставам с впечатлението, че е относително лесно тук в тази зала да се подчертават всички слабости на едно положение, което аз самата описах като много-много далеч, не просто от идеалното, но дори и много далеч от доброто. Чашата е много далеч от това да е наполовино пълна, но е факт, че преди две седмици чашата беше напълно празна. Така че нашата чаша е кап, е, че нашата задача е капка по капка да напълним чашата, защото всяка капка е един спасен човешки живот и всеки спасен човешки живот има своята стойност, независимо дали тук в Европа, в Егейско море, в Сирия или в Йордания. Така че не знам каква е вашата работа, но моята работа не е да споря и да се опитам да ви убеждавам дали чашата е пълна, полупълна или полупразна. Моята задача е всеки ден да допринасям за това международната общност да най-накрая да се обедини за намиране на решение, защото пете години на гражданска война бяха и пет години на международни раздори, както в Сирия, така и извън Сирия. Така че, смятам, че в момента трябва да се опитаме да намерим общото между плановете и на различните участници. Има много заинтересовани страни в Сирия и знаете, че между тях няма почти никакви общи интереси. Но нашият основен интерес, политически, дори морален дълг и наш интерес като европейци, за да гарантираме нашата сигурност, защото колкото по-дълго продължи е, войната, толкова по-голяма опасност ще се превърне Даеш. Също така и за разрешаването на миграционната криза, но знам, че Франс Тимерман ще обсъжда тази тема след малко с вас, така че не искам да му взимам неговата роля. Но нашият хуманитарен интерес, нашият политически интерес е да се опитаме да установим общото между планове интереси, които са много различни, ще останат такива, но може да се опитаме да намерим общата почва, която ще ни позволи на международно равнище да улесним а не да превърне в невъзможно опитите на сирийците да намерят решение. Войната не е приключила. Дори не можем да говорим за примирие, говорим за прекратяване на военните действия. И тук прекарахме повече от половин час в обсъждане на конкретния термин, който се използва, за да обясним колко чувствително деликатно е положението. войната не е приключила, няма и да приключи едната седмица или едният месец но има опасност нещата отново да се влушат и то много да се влушат, ако непрестанно не настояваме за стъпка по стъпка постигане на напредък. Така че в момента има прекратяване на военните действия. И сега използваме този период, за да увеличим доставките на хуманитарна помощ и за да донесем повече надежда на сирийците. Някой от вас каза, че основната ни задача трябва да превърнем отчаянието в надежда. Прави сте. Опитваме също така да изградим а, връзки, да изградим мостове между заинтересованите страни в духа на дипломация, който съвпада и с европейския дух. Някога ни, ни е трудно да го направим на вътрешно равнище, навън аз се опитвам да запазя малкото ни останало авторитет. Между другото, какво да се сбирахме на вътрешно равнище, би ми било по-лесно, но това е друга тема. Целта ни е да се изградят мостове, които да дадат възможност за стабилизация в Сирия и а, мир, който да бъде изготвен и който да е управляван от сирийците, както и на бъдеще за страната, която което да бъде изградено и да е под контрола на сирийците. Като говоря за сирийци, говоря не само за тези, които в момента са в страната, но и тези, които бяха принудени да я напуснат. Така че ние трябва да се придържаме към а, а, плана за действие, който заедно изготвихме, който беше одобрен от а, Света сигурност на ООН и заведнъж беше прият с единодушие. И това е един много ценен, много крехък резултат, резултат на много тежки усилия. Чух да споменавате липсата на единност сред европейците. Ще ви го кажа много ясно. Участвам в пет различни формата на Европейския съвет. Също така ежеседмично участвам в заседанието на колегиума на Европейската комисия. Много често също така съм и тук в Европейският парламент, както знаете и вие имате вашите различия. Но по този конкретен въпрос Европейският съюз не само, че е единен на думи и на дела, но и действа единно. За всеки 2-3 дни има процес на координация. Координираме ежедневно работата си в рамките на работните ни групи. Така че, моля ви, нека да не представим Европейския съюз като разделен там, където той всъщност е единен. Да, разделени сме по много други въпроси, но по тази тема, по която всъщност сме едини и имаме едни политически интереси, нека поне да го признаем и да го подчертаем. Ако ние сме да не го направим, още по-трудно ще бъде за някой отвън да го види. Но пак казвам, в тази област, в дейността ни по отношение на Сирия, ние наистина днес сме единни и действаме обединено като европейци. Три конкретни въпроса. Първият е свързан с Ливан и Йордания. Напълно съм съгласна колко важно е да се подчертае нуждата от финансова помощ, като може да им окажем, но също така и усилията ни за укрепяване на техните общества, на системите, и аз лично ще посетя Ливан и Йордания след 10 дни. И това ще бъде елемент от съвместна ни работа с двете страни. Те са заедно с нас част от Международната група за подкрепа. Работим в много добро тясно сътрудничество и с двете страни, и с Ливан, и с Йордания, тъй като споделяме обща цел намиране на решение, слагане на край на войната и постигане на мира. Беше спомената и подотчетността. Вече започнахме работа и в това отношение, в частност в сътрудничество с НПО, които работят ежедневно на място. И това може би е тема, на която може да се върнем на по-късен етап, по-подробно, било то в пленарна зала, било то на заседание от комисиите, с удоволствие ще откликне на вашата покана. И в заключение, някои от вас се спряха на ролята на жените в днешният специален ден. Аз бих искала да го правим на специално и във всеки друг ден, но знам, че в много отношения 8 март е важен ден. Когато заявяваме, че бъдещето на Сирия трябва да принадлежи на всички сирийци в и извън страната, разбира се, винаги имаме предвид и жените. И ние винаги се опитваме да създадем перспективата за една светска държава в Сирия. И непрестанно повтаряме факта, че толкова много жени в Сирия имат своите очаквания и могат да допринесат за бъдещето на страната си. И много от НПО, които ежедневно работят в Сирия и извън Сирия с сирийци, много често работят и за опласяването на жените. Но, за съжаление, ще приключа с нещо много тъжно. Аз съм единствената жена, която седи на масата при заседанията на Международната група за подкрепа на Сирия. Това може би прави наши европейците специални, но също така и много красноречиво за мястото и ролята на жените в дипломацията и то не само в някои части на света, бих казала в много части по света, включително и в Европа. И за да завършиш нещо малко по-положително, мога да ви кажа, че наистина, когато жените не само са на маса за преговори, но и са част от преговорните екипи, както беше в случая с Иран, ми се струва, че имаме по-добри шансове да намерим прагматично решение постигнато с упоритост, което в крайна сметка да постигне резултати. Благодаря ви, госпожо Могарини, за изказването по